Uh, uh, Уважаеми колеги, съжалявам, господин Дюпре, че ви накарахме да чакате. Започваме с 10 минути закъснение. Господин Дюпре, извинявам се, бях забавен по друга работа. Нека да преминем към представяне на проекто доклада на Жерар Дюпре, посветен на сигурността на личните карти, на документите за пребиваване на гражданите на Европейския съюз. Давам думата веднага на господин Дюпре, след което ще започнем дискусия с докладчиците в сянка. Господин Дюпре, имате думата отново моля да приемете извиненията ми. Господин председател, скъпи Клод, разбира се, аз приемам вашите извинения. Тази сутрин аз също не успях да дойда и също ви благодаря, че отложихте моето представяне на доклада за днес след обеда. И така, за какво става дума? Става дума за един проекторегламент, целта на който е да се хармонизират елементите за сигурността на личните карти за гражданите и семействата от Европейския съюз Целта е също да се даде преди всичко възможност те да могат да упражняват изцяло своето право на свободно движение. Знаете, че европейците пътуват много различните страни. Има 15 милиона, които живеят в други страни, 8 от тях работят в други страни. И така не става дума нито да се заместват личните карти, националните лични карти с европейска лична карта. Личните карти ще останат национални. Не става дума да се задължават държавите членки да издават е, лични карти, ако не го правят е, към момента. Тази мярка има цел, за цел да хармонизира елементите, свързани с сигурността на личните карти на гражданите на Съюза от държави, където се издават такива карти. Кои са допълнителните елементи, които съм включил или поне което, които предлагам на колегите, които са в допълнение към това, което предлага комисията? Аз вече казах ясно, че се опитах в максимална степен да взема предвид препоръките на органа за защита на личните права и на Агенцията за основните права. И също отчитам и поправките, предложени от комисията ФАМ, свързани с пола. В регламента искаме да се прецизира, че това не е основание да се създава европейска биометрична база данни. Трябва да сме много наясно по този въпрос и за това, за да е ясно всичко, съм включил този елемент – в проекто регламента. Освен това, не става дума този регламент да служи за правно основание за държава членка за създаването на национална база данни с биометрични данни. Ако някоя държава членка иска да го направи, не може да цитира като основание този регламент. Тоест, този регламент не дава такова правно основание. Това е първото уточнение, което исках да направя и очаквам мнението на колегите. Освен това, исках да се подсилят гаранциите за събирането на биометрични данни, особено на деца и на уязвими лица. Няма да навлизам в детайли, но съм предвидил много точни гаранции за тези категории лица. На трето място, аз съм Запълних някои от пропуските, които съществуват според мен в първоначалния текст на комисията по отношение на защитата на данните. Аз съм предвидил изрично тези данни да не бъдат запазвани освен за срока, който е необходим за изготвянето на лична карта и максимум в рамките на един месец. Този биометричните данни, които са събрани и са включени в системата, трябва да бъдат унищожени след този срок. Освен това, предвиждам да се ограничи използването на биометрични данни, за да не се допусне използването на тези данни от частни лица или служби, освен ако не са ясно дефинирани случаите, в които това може да стане от съответните власти на базата на данните, които са заложени в системата. Също предвиждам ясно да се посочи, че държавите членки отговарят за доброто използване на данните в съответствие с регламент, основния регламент. Особено да са много предпазливи, когато предоставят данни на субекти извън Съюза, свързани с личните карти. Освен това, предлагам да се посочи, че всички държави членки трябва взаимно да признават личните карти а, като документ а, за а, пребиваване и за пътуване. Освен това, съм предвидил нещо, което също не фигурира в първоначалното предложение на комисията, а именно държавите членки да се задължат да обменят ключовете за декриптиране на биометричните данни. Работейки по това досие, аз искам да посоча, че биометричните данни в паспорта могат да се четат само от държавата, която е издала паспорта и никоя друга. Ние не искаме от 300 или 400 европейски, милиона европейски граждани да предоставят биометрични данни при издаването на паспортите им, след като тези данни не са на разположение на граничните служители и на полицейските органи на другите държави членки. Освен това, предвиждам една мярка, целяща да не допусне държавите членки да бъдат прекалено обременявани, свързани с подмяната на сега действащите лични карти, като ги подменят с новите лични карти. Освен това, искам от комисията и държавите членки да разработят добри практики, свързани с изходните документи. Искам също комисията да направи предложение за един процедура как да става издаването на лични карти, които са загубени. Това вече съществува за паспорти, но бихме искали това да обхване и за личните карти, що се отнася до използването на консулските служби на държавите членки за тези цели. Освен това, ако е възможно, е, считам, че личната карта не само е символ на национална принадлежност, тя позволява свободно да се движите в Европейския съюз. Тя може да се използва също като документ, за да може да влизате на територията на съюза. Затова е видно, че трябва да има европейско измерение и това трябва да бъде посочено, както е при паспортите. Освен това предлагам бъдещата лична карта да има едно синьо ъгълче, а, да се вижда граф, графично синия фон на знамето на Съюза и златните звездички. И така, това са идеите, които предлагам. На два пъти сме ги обсъждали с докладчиците в Сянка. Предвидено е да имаме такава среща с докладчиците в Сянка във вторник след обед, следващата седмица. И намерението ми е да работя тясно с тях. И така или иначе, аз считам, че всичко това е в съответствие с предложението. И сега очаквам вашите забележки, предложения. Това е, господин председател, към момента, което исках да кажа. Благодаря много. Един от докладчиците е в сянка, Варбара, е тук. Тя ще се изкаже от името на Карлос Куелю. Благодаря. Карлос Куелю ми информира, че не може да присъства днес след обед, тъй като има поети ангажименти и за съжаление, не можеше да се проведе това обсъждане тази сутрин. Затова той ми помоли да съобща следното. Личните карти, документите за прибиваване са важни документи за свободното движение на хората. Аз гледам на това предложение като изпълняващо три цели да насърчава свободното движение, да не допуска фалшифициране като се спазват националните компетенции при издаването на личните карти. Проектодокладът, представен от господин Дюпре, е добър доклад и в голяма степен можем да го подкрепим. Въпреки това, като докладчик в сянка, господин Коелю посочва четири неща. Първо, трябва да имаме предвид, че това предложение не обхваща въпроса за първоначалните документи, т.е. документите, които ви позволяват да ви бъде издадена лична карта или друг идентификационен документ. Тези първоначални документи нямат достатъчна степен на защита на национално ниво. Второ, при пълно спазване на общия регламент за защита на данните, ние подкрепяме използването на биометрични данни, но не виждаме причина защо децата по 12 години да не им се снемат пръстови отпечатъци. Това беше показано от центъра, отговарящ по тези въпроси, че се снемат отпечатъци на 5 годишни лица и те те създават по-малко проблеми, отколкото снимането на отпечатъците на 17 годишно лице. Това е средство за идентификация, така ще защитаваме децата по-добре в случай, че станат жертва на трафик или отвличане. На трето място, картите за самоличност са израз на националното гражданство и на европейското гражданство. Ние не искаме тези лични карти да бъдат еднакви в целия съюз. Това, което искаме е тези карти да бъдат взаимно признавани, за да се гарантира, че е, гражданите няма да се натъкват на пречки при упражняването на, свободното, на своето право на свободно движение. Четири Разрешителните за пребиваване трябва да са част от системата. Членовете на семейството, които са граждани на трети страни, съгласно предложението на комисията, ще бъдат включени данните им в ВИС. Каквито и мерки да предвидим, трябва да имаме предвид този факт. Възнамеряваме да предложим изменения и очакваме да продължим да работим с докладчика и докладчиците в сянка Надявам се, че докладът ще бъде бързо прият. Основното право за свободно движение на европейските граждани е също толкова важно, колкото и тяхното право на сигурност. Благодаря, Барбара. Имаме ли представител на Европейската комисия? Ако желаете вие да кажете нещо, Благодаря ви, че давате думата на Европейската комисия. Това предложение, както каза докладчика, цели да улесни свободното движение на хора, като разчитат на надежни, сигурни документи. Личните карти а, с общи характеристики ще облегчат европейските граждани, когато упражняват правото си на свободно движение. Предложенията, направени от докладчика и от докладчика в сянка, целят да се примахнат слабостите в сигурността, за да могат да се използват тези карти при пресичане на границите и те трябва да бъдат изключително сигурни. За това предложихме да се събират както лицеви изображения, така и пръстови отпечатъци и да се използват по този начин най-добрите възможности за установяване на случаи на измама. Приветствам проекто доклада на господин Дюпре. Високо ценим, че този доклад по принцип е съгласен с основните принципи, залегнали в предложението и ние също предлагаме от наша страна подкрепа за бъдещите дискусии и очакваме да продължим да работим с парламента по това толкова важно досие. Благодаря на комисията. госпожата Мара Кейбо от името на австрийското председателство. Добър ден! Благодаря за възможността, че съм тук сред вас и да ви представя работата на съвета по това досие. Разглеждането и дискусиите по предложението започнаха на 29 май при българското председателство. Четири заседания на работната група бяха проведени междувременно. Беше постигнат значителен напредък в разговорите. Първата среща на съветниците по въпросите на правосъдието и вътрешния ред ще се проведат следващата седмица на 4 октомври. След това ще продължим работата с оглед да получим мандат за започване на междуинституционални преговори през ноември. Нашето председателство иска да се постигне съгласие в съвета по това важно предложение и очакваме да започнем работа с вас по това важно досие. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на съвета. Сега искам да дам думата отново на Жерар, ако искате да кажете нещо в заключение. Съвсем накратко, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на господин Коелю, който беше заместен толкова добре от Барбара. Що се отнася до кръщелните свидетелства, в Порга... Португалия знаем, че се снимат отпечатъци още от раждането на лицето, за да може да се впише детето, новороденото дете в гражданския регистр, ако е правилна информацията ми. Коментарите са извън микрофон. Това не въжи за повечето от останалите държави членки. Трябва да видим какви са възможностите да разгледаме този въпрос в доклада. Що се отнася до останалите въпроси, аз се отбелязах предложенията на господин Коелю. Разбира се, ние с огромно внимание ще ги а, проучим. Искам да благодаря на Европейската комисия която каза, че е на наше разположение, ако имаме нужда от тяхната помощ. И освен това, искам да благодаря и на съвета за това, че е готов да работим в къси срокове, да можем да постигнем междуинституционално споразумение по този въпрос. Благодаря ви. Председателя, благодаря господин Дюпре, благодаря на Барбара, благодаря на колегите. Крайният срок за изменение е 9 октомври до 18 часа след обяд. Благодаря ви, колеги. Сега ще преминем към 16-та точка от изслушването ни. Само проверявам дали всички са готови за това. може би първия панел, оратори да заемат местата си, за да започна с представенето. Okay, um, a warm welcome to um, all of our speakers. And... Бих искал да приветствам всички участници в нашия панел. Приветствам и всички гости, които са тук, за да присъстват на това изключително важно изслушване за прилагането на директивата за подпомагането и хуманитарна помощ, която се предоставя на така наречените нелегални мигранти. Това, което ще кажа, ще го кажа от името и на колегите си. Това заглавие може би звучи доста суховато, като при него а, така не, не можем да отразим напълно за какъв за каква трагедия става въпрос. Това е една от най-големите трагедии, пред която Европейския съюз някога се е изправил. Тук говорим за загуба на човешки живот в огромен мащаб, чудовищна трагедия, която продължава и в момента. По време на всички свои разисквания днес трябва да не забравяме човешкото измерение на въпроса, който обсъждаме. Никога не трябва да забравяме това. Днес по време на нашето изслушване предстои да обсъдим с различни експерти, които са тук сред нас днес, въпросът за прилагането на така наречената директива за подпомагането. Директива, която трябва да се изпълни и приложи на територията на държавите членки. Това е подходът, който ще се прилага към мигранти и бежанци. Трябва да помислим наистина дали тук говорим за престъпление или за признак на човешка солидарност. Това е един от въпросите, който представлява разделителна линия. Именно това е въпросът, който прави нашата дискусия толкова интересна. Тази дискусия ще бъде свързана с работата на настоящата комисия и резолюцията, която нашата комисия разработи наскоро. Тази резолюция привлече голям интерес, защото в нея става въпрос за една от големите дилеми, а именно как хората, как човешките същества, неправителствения сектор могат да помогнат за спасяването на човешки живот и същевременно да, бъдат, да не бъдат инкриминирани за това. Разбира се, ситуацията е изключително сложна. През последните няколко години виждаме как европейски граждани трябва да се явяват в съда за това, че са помогнали на други човешки същества в беда. Същевременно обаче сме свидетели на това как контрабандисти, каналджии, между другото това съм го виждал и с очите си при посещението си в Либия, каналджиите се възползват много ясно и категорично се възползват от уязвимите хора, които се опитват да стигнат до Европейския съюз, за да се присъединят към националната си диаспора там или към семействата си. Те търсят защита и по-добро бъдеще. Безспорно, трудно се постига този баланс, уважаеми колеги, и в тази комисия добре сме наясно с това трябва да гарантираме, че каналджиите ще бъдат наказани по най-точния начин, с най-точните санкции, но същевременно с това трябва да дадем възможност на европейските граждани да проявят своята чисто човешка солидарност, без да са застрашени от инкримини... инкриминиране на техните действия. Тази, това разграничение между дейността на каналджиите и дейността на хората, които искат да помогнат на жертвите, доведе до така наречения пакет за подпомагането. Директивата за подпомагане от 2002 и съответно рамковото решение на съвета, с, по чиято сила се изпълнява тази директива. Този пакет, законодателен пакет, всъщност доведе обаче до законодателна несигурност и до неясноти. По инициатива на нашата комисия, комисията Либе, парламента призова Европейската комисия да публикува насоки към държавите членки, чрез които да се предотврати инкриминирането на хуманитарната помощ. Тези, е, този документ е от 5 юли. Посредством доклада Киенге Мецола, Европейският парламент вече заяви, че всеки, който предоставя различна форма на хуманитарна помощ на тези, които имат нужда от нея, не би следвало да бъдат преследвани наказателно и европейското законодателство трябва да отразява този принцип. Това е цитат от доклада. Това е доклад, който е прият от парламента и съответно и от нашата комисия. За мен е удоволствие да приветствам нашите гости тук днес, които ще ни помогнат да навлезем по-надълбоко в тази много интересна, много противоречива и много съществена тема. Ние ще успеем, надявам се, да внесем малко по-голяма яснота върху това къде всъщност стои граничната бразда, граничната линия между тези, които искат да помогат и тези, които искат да се възползват. Тук сред нас са двама души, които са помагани на мигрантите в Средиземноморието. Господин Неслер и господин Малдин. След тях ще чуем и господин Деприум, който ще представи държавата гледната точка на държавите членки. След което ще чуем изказване на господин Лежери от името на Frontex. Той ще говори конкретно по тази тема. Ще чуем и господин Тодераче, който е представител на звеното, което отговаря за борбата с трафика на хора в Генерална дирекция Хом. С удоволствие ще изслушаме представянето на нашите гости. Те всички са част от общността, която работи по тази тема и се надявам, че всички ще допринесем за разрешаването на този изключително съществен въпрос. И така, нека започнем с първата част представяне на предварителните констатации от проучване на име дали Директивата за подпомагането всъщност отговаря на целите, за която е създадена. Хуманитарна помощ и нелегални мигранти. Това представяне ще бъде направено от госпожа Лина Василиюте, която е изследовател в програмата права и сигурност и Дженифър Алслоп, която е постдокторант в Лондонския международен център за развитие и университета СОАС в Лондон. Изключително а, дълго представене. А, би следвало обаче да съм добре запознат с тези институции, защото аз наистина ги познавам. Лина и Дженифър, ще ви помоля да дадете началото на нашата дискусия, като представите предварителните констатации от своето проучване по директивата за подпомагането. Мисля, че това ще бъде чудесно начало и ще ни даде контекст по отношение на нашата дискусия. Заповядайте, имате думата. Искам само да напомня на колегите, че това изслушване се предава на живо по интернет. И въпреки, че представителството на евродепутатите в четвъртък след обед не е много внушително, все пак искам да напомня, че много хора ни слушат по интернет. И така, заповядайте, имате думата за своята презентация. Благодаря. Благодаря първо за отправената покана. За нас е голямо удоволствие да имаме възможността да представим своите констатации. Тук ще представим и другите са автори Серхио Карера и Габриела Санчес. Те, за съжаление, не можаха да присъстват на това изслужване. Това проучване всъщност се позовава и на предходни наши научни изследвания, свързани с политиките за борба с каналджийството, хуманитарната помощ и социалното доверие. Това е проучване, което сме провели в периода 2016-2017 година. При проекта Рисамър ние се концентрираме, концентрирахме върху работата на неправителствения сектор, като с нас сме донесли и нагледни материали за тези от вас, които проявяват по-голям интерес към нашето проучване. Самото проучване ще бъде финализирано в края на месец октомври, т.е. то все още не е обществено достъпно. Надявам се обаче, че то ще стане част от а, а, документа, който разработвате, резолюцията и съответно допълнителните бъдещи стъпки за това как може да се гарантира неинкриминирането на хуманитарната помощ. Направили сме и преглед, мониторинг на отразяването в медиите и по-конкретно на начина по който се отразява инкриминирането на солидарността и хуманитарната помощ, която се предостава на търсещите обежище и бежанците. Тук говорим за неправителствения сектор, за журналисти, за адвокати, за представители на различни професии, които участват в тази доброволческа дейност като част от различни хуманитарни организации. Разгледали сме какви са условията, които са довели до настоящата ситуация, в която да се изправим пред това да се инкриминализира хуманитарната помощ. Виждаме, че факта, че международното законодателство не е достатъчно конкретно, е един от основните фактори за това, че сме изправени пред ситуацията с инкриминиране на хуманитарната помощ. Смесват се също така и различни мандати, т.е. въпроси от наказателно-правен характер с въпроси, свързани с управлението на миграцията. Т.е. не е ясно какво се какво очаква да постигнат прокурорите или полицаите, които арестуват хората, които проявяват солидарност към бедстващите. Третият важен елемент тук, с оглед на така наречената европейска хуманитарна и беженска криза, се наблюдава по-скоро едностранен отговор на кризата. Няма отговор от страна на целия Европейски съюз. Тоест, ставаме свидетели на заинтересовани действия от страна на отделни държави членки, които пък се опитват да прехвърлят отговорността на други държави членки или на гражданското общество, особено когато говорим за ситуации за търсене и спасяване. Кой всъщност отговаря за това е въпрос, който често си задаваме в такива ситуации. Така, по първи елемент, който споменах, недостатъчно недостатъчната конкретност на правните текстове на Европейския съюз, трябва да кажем, че директивата гласи всякакво подпомагане на, прекуся... на... на прекосяването на граници, без значение а, с каква цел, следва да бъде инкриминализирано. Има насоки, а, които посочват, че трябва да се докаже финансов или друг вид материален интерес, материална облага. При такива ситуации следва наказателно преследване за извършилите подобно деяние. Само 4 от 28-те държави членки на Съюза отговарят на стандартите, стандартите заложени от ООН. Тоест да се прилага това изискване за наличие на финансова или друг вид материална облага, за да може да се счита, че има извършено престъпление. Това са Германия, Ирландия, Люксембург и Португалия. Останалата част от държавите членки прибягват към една от клаузите за дерогация по протокола на ООН, според която клауза следва да се налагат високи глоби. Правейки това обаче, те всъщност противоречат на духа на протокола за борба с каналджийството на ООН. Когато говорим за пребиваващи на територията на Съюза, наистина има изискване за финансова или друг вид материална облага. Само, че очевидно държавите членки не са убедени, че трябва да търсят такъв елемент на финансова или друг вид магистра... материална облага, за да извършват необходимите действия по наказателно преследване. Всъщност най-важната и най-интересна разпоредба е свързана с дейността на Европейския парламент, а разбира се и пряко свързана с европейските граждани. А именно изключение е предвидено за действия по хуманитарни съображения. В настоящия текст на директивата в ръцете на държавите членки се остави решението дали да се инкриминира или да не се инкриминира хуманитарната помощ, когато такава бъде предоставена. Това също не е в съответствие с намеренията на разработилите протокола на ООН. В него ясно се посочва, че причината, поради която а, се търси такъв елемент на финансова или друг вид материална облага, е свързана с, с това да не се инкриминират групи, които помагат на мигрантите по алтруистични и хуманитарни причини. Такава е ситуацията най-често с тези, които помагат на търсещите обежище. В Белгия, Гърция, Испания, Финландия, Италия, Малта и Обединеното кралство има възможности за изключения. И въпреки това, в същите тези държави има съдебни процеси, съдебни дела в тази посока. Днес ще чуем представители на хуманитарната общност, които ще ни кажат, че всъщност това наказателно преследване отива далеч отвъд това, за което говоря аз тук. Понякога не е ясно обаче какво подлежи на въпросното изключение. Когато разгледаме консенсуса на ниво Европейски съюз по отношение на хуманитарната помощ, изглежда между държавите членки и европейските институции има консенсус, съгласно който целта е да се предотврати човешкото страдание, да се запази а, човешкото достоинство, да се предотврати загубата на човешки живот, в ситуации, в които местните заинтересовани страни или не са в състояние, или отказват да помогнат. В нашето проучване обаче стана, става ясно, че тук говорим точно за такава ситуация. Операциите, свързани с търсене и спасяване, влизат точно в тази хипотеза. Тези правила могат да се предоставят в широк мащаб както извън територията на Съюза, така и в рамките му. Това води до множество въпроси, свързани с правната несигурност по отношение на работата на предоставящите услуги и взаимодействието на тази работа с настоящата правна рамка. Дали има хомогенно прилагане на законодателството между всички държави членки и дали всъщност се гарантира помощ на жертвите на каналджийство. Задаваме си въпроса дали наистина клобите и наказанията, които се налагат, не са диспропорционални. Така, благодаря. Сега ще поема тук нататък. Колегата Милина спомена, че това е проучване, което се основава и на предишна наша работа по поръчка на настоящата комисия. Ние разгледахме ситуацията в Унгария, Обединеното кралство, Гърция и Италия по-конкретно. Разгледахме, разбира се, и ситуацията на територията на целия Европейски съюз. Едно от заключенията, което искаме да подчертаем от нашето проучване, е, че тук не говорим просто за формално инкриминиране. Тук говорим за истинска динамика на инкриминирането, която оказва въздействие върху работата на неправителствения сектор и гражданските организации по много различни начини, един от който е свързан с наказателното преследване. Разбира се, не е нужно обаче да се окажете в затвора, за да сте подложени на а, последствията от този процес. Няколко думи за динамиката. Тя е до голяма степен подобна в различни държави членки, въпреки че се изразява в различни форми. А, така, тормоз, изнудване, заплахи. Това са част от формите, под които се забелязва този нов процес. Искам да подчертая обаче връзката с полицейската дейност и наказателното преследване. Доброволци в Кале и в други региони заявяват, че е имало случаи, в които полицейските органи не са защитавали уязвимите хора. Когато, например, доброволците са предоставяли храна или някакви хигиени условия, всъщност самите доброволци не са били пазани от полицията, правейки, извършвайки тази дейност. Тоест, полицията е отказала да действа проактивно, за да защити доброволците от каналджиите, например. Тоест, те са оставени да се справят сами и не са можели да разчитат на помощта на полицията при изпълнението на тази изключително важна своя функция. Други така, форми, които искаме да споменем, са разпоредби свързани с строги ревизии на неправителствения сектор. Например, в държави като Унгария неправителствения сектор е подлаган на много тежки и строги разпоредби, свързани с това, като понякога се стига до загуба на достъп. Достъп до центровете в Унгария, например. Когато говорим за подозрения, трябва да кажа, че и медиите играят своята роля. Например, видях, ви, забелязваме как лекари без граница без граници, които имат изключително важна роля както в, а, на морските, така и на сухопътните граници. Са, са изправили пред различни затруднения при своята работа. Пораженията върху репутацията оказват голямо въздействие върху финансирането, което гарантира работата на гражданските организации. А, няколко думи за Плашването и тормоза. Имаме примери в своето проучване. Ще можете да ги разгледате по-подробно, когато публикуваме официално проучване, проучването, но има материали в дъното на залата. Доброволците често пъти са подлагани на тормоз от типа на непрекъснато им се искат документи. Също така има случаи на сексуален тормоз по границите спрямо активисти и доброволци. Много често служителите на реда дори не носят със себе си своите а, документи за самоличност, така че в последствие да могат да се предприемат някакви действия срещу тях от страна на пострадалите. Това са едни от важните примери, които искаме да посочим в своето проучване. Сега на този слайд искаме да а, ви дадем информация за това, че може би наистина става въпрос за относително малък брой хора, които са се оказали в а, затвора, но това по никакъв начин не омалважава въпроса като такъв. Трудно се прекрачва тази а, линия. Наистина, тук нещата не се свеждат до това дали някой е бил арестуван или не. Един британец, например, е арестуван по обвинение за каналджийство, защото е а, спасил дете от кале. Същия този човек се опитва да се самоубие в резултат на изключително стресиращото преживяване, да трябва в съда да доказва своята невинност. Хубавото е, че в крайна сметка наистина успява да го направи. Следващия слайд, моля. Това, което виждаме тук е, че не става въпрос просто за права на мигранти. Разбира се, в крайна сметка и за това става въпрос. Става въпрос и за това да опазим човешкия живот. Но тук говорим и за гражданство, за гражданите. Това е въпрос, който непрекъснато се повдига от неправителствения сектор и от мигрантите, с които разговаряхме в рамките на нашето проучване. Тук говорим за това как европейското гражданско общество защитава своето собствено право да защити тези, които се нуждаят от защита. Тук говорим за основни европейски ценности. Например, ако видим какво случва във Франция по отношение на Седо Херо, арестуван за твърди се каноджийство от а, Италия към Франция. Този, това съдебно дело стига чак до Върховния съд. И всъщност обвиняемия там заявява, че а, той има право да защити правата на тези хора, права, които никой друг не защитава. И всъщност той се бори за техните човешки права. Сега, това са някои от хуманитарните организации, които работят по темата. Наистина те са мобилизирали безпредседентно. Това е а, изключително важен въпрос, знаете, а, в някои държави членки, особено с оглед на така наречената беженска криза. За първи път обаче сега виждаме как на европейско ниво гражданското общество се обединява, за да може да проведе кампания за постигане на по-голяма яснота по тези въпроси. Това са част от инициативите, а, за които съм сигурна вие знаете. Информирани сте, парламента участва също така в част от тях наистина се радваме за това, особено предвид факта, че има огромно количество доказателства за това колко важна е темата. Накрая искам само да кажа, че за първи път Световната организация за борба с изтезанията започва да проследява ситуацията в Европейския съюз. Тоест, този въпрос започва да предизвиква глобален интерес. Има специален докладчик по отношение на защитата на правата на човека и така нататък. Тоест, динамиката, свързана с подозренията, с надхвърлянето на правомощията на полицейските органи и така нататък, това е динамика, която сме виждали и на други континенти. Там защитниците на правата на човека наистина са подложени на а, така, сериозно стигматизиране на тяхната дейност. Когато говорим за този въпрос, не говорим само за спасяване на човешки живот в морето, а и на сухопътната граница. Тоест да дадем парче хляб на мигранта, който е гладен и който се опитва просто да се спаси. За съжаление обаче доброволците, които правят това, са подложени на заплахи, на сплашване и накрая биват обвинени в каналджийство. Сега, няколко думи по отношение на Right to Love, правото на живот, което е на следващия слайд. Как е, е намалял броя на нелегалните мигранти в Европа? Виждате тук графика и моята колега Лина е, ще ви, ви каза повече, но действително хората, които идват в Европа, незаконно действително намаля и хората обаче, които умират, докато са трафикирани към Европа, за съжаление умират. Е, за, за съжаление този, тази бройка се увеличава. И това е свързано с, в пряка пропорция с криминализирането или дори понякога а, забраняването на процеса на спасяване на човешки животи. И следващия слайд, моля. По отношение на общото влияние върху общество, това влияе на всички. Ние знаем от, от проучването, че тези мерки а, разобещават организациите да работят с бежанци и мигранти. И също а, има отрицателно въздействие върху мелцинствата, като например а, черни и други. А, все повече се налага постоянното проверяване на документи, което да е по-интензивно, по-стриктно. И, например, много често има случаи, когато не се приема някой, който е с име, което звучи а, чущо. Е, това всъщност отваря вратата към унищожаване на върховенството на закона, основно, основна ценност на Европейския съюз и въвежда разделение в самото общество децата, иммигранти имат нужда от много години да преодолеят това и мисля, че трябва да има нужда, има нужда от е, повече ясна е, правна яснота по този въпрос. Следващия слайд, ако обичате. Също виждаме, че има а, възможности за изследване на други видове престъпления, които са а, определено с, с престъпно намерение и а, правят мигрантите уязвими а, и жертви на а, човешки а, трафик. И последно няколко думи с а, препоръки. Ние сме съгласни с позицията на Европейския парламент, че трябва правилно да а, определим линиите на това, което трябва и не трябва да да бъде криминализирано. Трябва да се използва Европейската директива за трафики. И ние смятаме, че хуманитарните дейности трябва да бъдат, не трябва да бъдат криминализирани. Както видяхме, въпреки че някои държави и членки а, прилагат а, законите, това всъщност не се, а, не, не се случва на практика и има няколко механизма за мониторинг. Първо, а, Сметната палата. Сметната палата би трябва да следва парите, къде отиват парите, които са получени от криминална дейност и трафикирани, защото това е един от ключовите критерии за ефективност. Европейския омбудсман също трябва да следи прилагането на основните права и да прави оценка на въздействието. Явно има нещо погрешно в сегашната политика, защото това не се случва. И независима обсерватория, която да е в сътрудничество между научната об... общност, гражданското общество, европейските институции, които да изготвят доклади и да се проверяват кои са механизмите, за системно нарушаване, нещо, което много често се използва по погрешен начин и е политизирано. И накрая, последно, ние поддържаме позицията на Европейския парламент, че при решаването на този въпрос трябва да имаме холистичен подход – не само едностранна гледна точка или политика, когато разсъждаваме по въпросите за тази политика, тя е едва ли не домашно скълъпена политика, какви са възможностите за да дойдат в Европа без да използват незаконен трафик и без да се подхранват каналджиите. И накрая да се преборим с е, едностранното отношение. Много ви благодаря. Това е оригиналният документ, който през 2016 година изготвихме и някои от презентациите, които е, чухте е, през следващата... Сега се подготвя обновление на този е, документ и през 2019 година се очаква обновения вариант на този документ. този документ, който първоначално през 2016 година поръчахме, е, сега се преразглежда. Сега преминаваме към Константин Неслен, който е лекар и доброволец в мисията Спасяване. Имате думата за 10 минути. 10 минути имате за изказване и а, добре дошли. Много благодаря, че ми дадохте възможност да представя някои от хуманитарните групи и лицата, които са засегнати от резултатите от тази истински важна дискусия. И казвам се Константин Неслер и работя като лекар и от 3 години работя в спешна медицина, интензивни медицински грижи и анестезия в Берлин и подкрепям беженците първо в Берлин и после в е, е, лагери от бежанци в е, Северна Гърция и от 2017 година работя в операции по спасяване в Централното Средиземноморие. Бил съм на различни мисии при кор, спасителни кораби като Ювента, Lifeline, Sea-Watch 3 и, и други. И искам да ви направя преглед на кампанията по криминализация, която доведе до хващане на спасителни кораби, като Ювента, например, и Lifeline и преследването на техния персонал. Ювента започна своята работа през юли 2017 година и беше хваната от италианските власти през август 2018 година. За много кратко време персонала от доброволци беше част от спасяването на 14 000 души, които бягат от Либия в силно натоварени кораби хората, които се спасяват от отдавяне, многото тела, които бяха открити на италианските а, пристанища. Много често те са прехвърлени до италианската брегова охрана или плавателни съдове на НАДО. НАТО. Когато ние работим, винаги следваме всички международни закони и принципи. В началото на 2017 година италианските прокурори започнаха тайно разследване срещу Ювента и други кораби, които са организирани от неправителствени обществения сектор. По време на тези операции тайните служби и полицията, която работи антимафия, разположиха операции за проследяване на тези кораби в на няколко случаи ние бяхме принудени а, да оставим а, лодки с а, бижанци в а, открито море и съдбата на тези, рок, а, на тези лодки беше определена от. А, беше неясна и ние трябваше да ги оставим в открито море. След това през август 2018 година последва заповед от прокурора за превентивно изпразване на един от корабите. Това е от прокурора и прокурора призна, че действително НГО не са имали връзка с трафикантите. Въпреки това, италианските власти твърдяха, че Ювента е част от веригата от събития, които са довели до нелегално влизане на мигранти в е, италианската територия. След хващането на Ювента много неправителствени организации и лица, които работят по операции за спасяване, трябваше да се изправят пред тежки бюрократични и правови кампании и живот, тяхната животоспасяваща работа беше спряна. През юни 2018 година кораба Lifeline не можа да влезе на европейско пристанище, след като спаси 234 мигранти. След това имаше искане мигрантите да бъдат върнати и преживяха изнудване, мъчение, изнасилване и други, което е нещо често срещано в Либия. корабът трябваше да остане в открити вода, води в продължение на 6 дни, пълен с болни а, мигранти в тежко положение. Най-накрая Lifeline беше пуснат в Малта, след като се получи а, одобрение от няколко европейски правителства да се спасят а, тези мигранти. Кратко, а, кратко време след това малтийските власти а, внесоха обвинение срещу капитана. Капитана на Lifeline е изправен пред присъда от една година в затвор. Друг спасителен кораб, Sea-Watch 3, след тези събития нямаше право да влиза в Малтийското пристанище без да бъде дадено каквото и да било обяснение. Този спас, а, спасителен кораб, както и Аквариус, оперират а, с помощта на м, а, Лекари без граници и СОС Средиземноморие. И а, тогава а, имаше италианска намеса и обяснението, което получиха панамските а, власти беше, че аквариум не се успял да свали, не, не успял да спаси мигрантите в а, Либия а, и а, всъщност допринася за, а, не допринася за връщането по силата на конвенс, а, Женевската конвенция през 2018 юни-юли вече 4 пъти са регистрирани опити за прекосяване на Либия. Ако се окаже, че е виновен, персонажа на Ювента ще бъде изправен пред 20 години затвор. Ние все още се надяваме, че те няма да бъдат виновни, но опита ни показва друго. Стотици хиляди евро са похарчени за съдебни такси Хората, които се разследват в момента, са професионални ам, моряци, ам, парамедици, спасители, културни медиатори. Много от тях жертват своята кариера, спестявания и комфортен начин на живот, за да спасяват хората, които умират на прага на Европа. Това са най-ангажираните и отдадените хора, които някога съм виждала и те биват обявени за престъпници. Беше шок да открия, че такъв вид съдебно преследване и политическо преследване е възможно днес в Европа вместо европейските органи а, да насърчават а, запазването на човешките животи, те ги криминализират. Като лекар аз имам задължение да помагам във всяка спешна ситуация, без значение от пола, расата или религията на лицата. Не може хуманитарните работници и лекарите да оценяват политическата ситуация преди да оказват своите услуги. Страхувам се, че такова жертване на човешките права е, ще остане незабелязано и а, ще предотвратява хората, кои, ще спре хората, които искат да помагат на други лица. Трябва да се е, установи ясна е, правна рамка и да се прави ясна разлика между тези, кето, които трафикират мигранти и бежанци и тези, които искат да им помогнат. Благодаря ви. Thank you very much indeed, Dr. Nessler. And... Благодаря, доктор Неслер. Нека да преминем сега към друг наш гост, който работи на предна линия, Салам Алдин. Той е основател на датска НПО екипа Човечност Team Humanity. Имате думата. Благодаря, че ми поканихте и ми давате възможност да, да представя моята история. Казвам се Салам Алдин. Спомняте ли си Айлан Курди? Преди три години неговото безжизнено телце беше изхвърлено от вълните на турския бряг. Това тригодишно момченце беженец опитваше да достигне безопасност в Гърция. Аз видях тази снимка на 3 септември, това промени живота ми. До тогава аз бях обикновен човек, с който имаше работа, дом, семейство, приятели. Но кадрите с Айлан Курди изиграха за мен много важна роля, защото видях колко лесно се забравят те. И той нямаше никаква вина, просто едно дете, което искаше да израсне извън зоната на войната. Аз съм а, роден в а, а, Молдава, баща ми е иракчанин. Трябваше да напусна Молдава заради гражданската война и трябваше семейството ни да премине през много страни, преди да стигнем крайната ни цел – Дания. Снимката на Алън раздвижи съзнанието ми. Това беше призик да се предприема действие. Вече не беше възможно за мен да стоя безучастен и да гледам отстрани. Ние всички имаме кръв на ръцете си. Знаех, че трябва да направя нещо. Две дни след като видях тази снимка на 5 септември, реших да замина за Гърция. Аз веднага след като пристигнат на летището в Лесбо, се заех със спасяването на беженци, които бяха на стотици, стотина метра от брега. Там имаше само доброволци. Къде беше гръцкото правителство, Червения кръст, къде беше полицията? Това е цяло промени живота ни. Цяла седмица не спах. Върнах се в Дания, говорих с приятели и след това с 30 души се върнахме на остров Лесбос и така основахме нашето НПО. Ние започнахме да спасяваме човешки живот, рискувайки собственията си. Ние работихме денонощно с надеждата да можем да спасим максимално много хора. Някой може би е, се пита защо тези хора е, се нуждаят от подкрепа. Това са хора, които е, са натъпкани в лодки, които не са пригодни да из, изминават дълги разстояния. И така ние продължихме работата ни, доколкото беше възможно да спастяваме животи в морето. Аз съм държал умиращи хора в а, а, ръцете си, невинни деца, бебета. Освен това, много хора питаха какво е станало с близките им. Прикарали сме дълги часове, копаеки гробове за онези, които не успяха да достигнат безопасно до брега. Това са все неща, които се срещат, когато работиш в комунитарната сфера. Ние знаехме, че трябва да направим всичко възможно да намалим броя на жертвите, тъй като много лодки потъваха. А, ние регистрирахме своя лодка, спасителна лодка на 14 януари в 2 часа през нощта аз бях нотифициран от една от доброволческите групи, че на южния бряг потъва кораб, нямаше координати. Знаем, знаех, че нещата само ще се влушават, хората са в беда, но не знаехме точно къде. Знаехме, че става дума само за минути преди те да а, се удавят. Аз не исках това да се случи пред очите ми. И така аз и още двама спасители веднага се а, втурнахме към пристанището, а, качихме се на спасителната лодка а, и отидохме а, да спасим тези хора. Беше ни казано, че трябва да им информираме бреговата охрана, ако открием тази лодка. Но един голям военен кораб се приближи до нас на голяма, с голяма скорост. Бяхме арестувани. Това беше същата лодка, която беше използвана по-рано, за да се спасят хора с разрешението на властите. И така, около 5 часа бяхме в службата на бреговата охрана без никакви обяснения. Отказани ни бяха правата ни. Тогава а, бяхме извикани в а, а, залата за а, разпити. Разпитващия пишеше нещо на машина аз говорих, той пи, пишеше, но той не говореше английски, не знам какво пишеше там. После поискаха от нас да подпишем показанията. Дадох същата, същия формуляр да се подпише и от другия доброволец. Аз не го подписах, казах и на него да не го подписва. Казах и на останалите, които бяха разпитвани, да не подписват нищо, преди да говорим с адвокат или с посолството. Най-сетне, след множество безуспешни опити от страна на бреговата охрана, трябваше да установят най-сетне контакт с нашето посолство и се оказва, че в показанията, които те са били написали и искаха ние да подпишем, е записано, че сме се занимавали с трафик на хора, на Лодката не беше открита никакъв беженец, но това беше пренебрегнато от властите. Прекарах пет часа в затвора. Междувременно хората потънаха в морето и загинаха. 48 часа прекарахме в затвора трябваше да платя 10 000 гаранция, за да напусна затвора, след което 18 месеца останах в Гърция, без да мога да я напусна. Продължих усилията да предоставям храна и облекло и подслон на бежанците, които се нуждаеха от такава помощ, въпреки че моята лодка беше конфискувана, това обаче не ме спря. След като намаля потока беженци поради споразумението Европейския съюз Турция, аз също останах за да осъществявам проекти в подкрепа на тези семейства. Най-сетне ми беше позволено да се върна в Дания при семейството ми. Въпреки, че все още виси делото ми. И така, през времето, когато бях там, моят живот беше а, сякаш спрял, защото искаха да ми наложат до животна присъда. За какво? За това, че съм спасявал човешки живот. А, това е нещо, което се вижда все още като се имат предвид социалните и политически реалности района на Северна Африка и Близкия изток продължава да е място, откъдето тръгват много беженци. Сега Европа има застаряващо население, нуждае се от мигранти, но не може да се справи с силния приток от Сирия, Афганистан и други конфликтни зони. Трябва да се намери нужния баланс, да се противопоставяме на ксенофобията. Гражданското общество винаги е било в челните редици на, да подпомага нези, които се нуждаят. Много обикновени хора, рибари, подпомагат нуждаещите се беженци там, където отсъства държавната система. И така гражданското общество поема по-голямата тежест. Тези хуманитарни работници са отгоре на всичкото подложени на съмнение, че се занимават с трафик на хора. Когато започна а, под, да потъва един кораб а, през 2015 а, година, а, само някои от а, хуманитарните работници бяха тези, които се претекоха на помощ. Става а, дума за а, един. А, хуманитарен работник от Виетнам, който е пример. Дами и господа, аз съм видял хора, които молят за помощ. Аз вярвам в човечността. Мисля, че и тук в тази зала има проява на хуманност. Какво бихте направили обаче, ако ви обвинят в нещо, че сте замесли в нещо, което е изцяло извън вашата ценностна система. Така се почувствах, когато ми казаха, че могат да ме осъдят на доживотен затвор, само за това, че се опитвам да спасявам човешки живота. Аз не исках да а, прекарам живота си по такива фалшиви обвинения в а, затвора. Трябва да се защитават хуманитарните работници, които оказват подкрепа. Трябва да се оказва по-голяма помощ на нуждаещите се. Доброволците трябва да бъдат защитени от наказателни санкции. Трябва да има една цялостна политика на Европейския съюз по отношение на беженците и убежището но това ще отнеме време, затова нека да не си затваряме очите пред давещите се. Съгласно международното право, ако има кораб, който подава сигнал, че е застрашен, би трябвало да му се претекат на помощ. Иначе пренебрегването на този сигнал ще бъде третирано като престъпление. Дами и господа, аз съм тук при вас, за да ви помогна да помогнете на хуманитарните работници, които са изправени пред съда, срещу които са повдигнати обвинения, само защото са оказвали помощ. Те не заслужават да бъдат третирани като престъпници. Аз искам да благодаря на всеки доброволец, който се притече на помощ, защото без тяхната помощ катастрофата в Европа щеше да е още по-голяма. Um, Благодаря. Сега малко ще сменим перспективата. Предстои представяне от гледна точка на това как една държава членка работи съгласно разпоредбите на директивата за подпомагането. Господин Жон Декрон е представител на Вътрешното министерство в Франция. Той ще ни разкаже за това как във Франция се прилага директивата за подпомагането. Благодаря, господин Декрон. Имате няколко минути за представяне. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за поканата. Аз няма да намерението да говоря от името на всички държави. Ще говоря за Франция от правна гледна точка. Ще разгледам въпроса. Но вашето встъпление, господин председателю, се вижда, че има човешко измерение в тази тема. Държавите членки имат своята а, отговорност. Необходимо е да се прилага политиката за превенция, да се а, работим а, срещу трафика на а, хора, не непременно чрез а, репресии, чрез санкции, а, така както е а, по наказателния кодекс. А, не искам да говоря много надълго, няма да се позовавам на директивата от 2002 година, която е темата, която обсъждаме днес след обед. Франция транспонира директивата вече в националното законодателство е предвидила санкции за незаконно влизане и пребиваване. И през 2006 транспонирането беше обект на проверка и беше установено, че нашето законодателство е в съответствие с директивата. След малко ще говори и директора на Frontex. Той е запознат много по-добре с всички въпроси, свързани с миграцията и пътищата на мигрантите. Що се отнася до помощта на лица, които влизат на територията на страната, има два члена в закона за чужденците. Един член, който определя какво означава нарушение и един член, който се отнася до изключения, които не се преследват. Разбира се, има също и членове, свързани с отежняващи вината обстоятелства и прочие, например, организирани банди, но има също изключения не само при хуманитарната помощ в широк смисъл, но и за членовете на семействата на мигрантите, които проявяват семейна солидарност прямо тях. Както искам да кажа също, че въпреки, че Франция не е на първа линия, що се отнася до мигрантите, идващи по море поради географското си разположение. Преди да дойдат във Франция, те акустират на други пристанища, но ние сме запознати с въпроса за незаконното влизане, контрола по вътрешните граници беше въведен по няколко пъти, защото има вторични предвижвания и Франция е засегната. Например, в Кале където идват мигранти, които искат да достигнат в последствие до Обединеното кралство. Миналата година сме засекли 130 хиляди нелегални мигранти на територията ни. Това е рекорд. Относно превенцията и борбата срещу трафика на мигранти, полицейските сили 133 са констатираните случаи на трафик. Наказателното правосъдие в Франция, данните за 2016 година, са излезе с повече от 700 присъди. над 230 са завършили с произнасяне на присъди за лишаване от свобода. Виждаме, че има все по-добра организация от страна на каланджиите. Те разполагат все повече възможности. Относно законодателните мерки, които сме предвидели, един от предходните оратори говори за Конституционния съвет в Франция, който през юли се произнесе относно един член, свързан с изключения, при които не се предприемат наказателно преследване. Редакцията на този член преди да се намеси Конституционния съвет – предвиждаше, че не може да се налагат наказателни мерки за оказване на помощ. когато става дума за предоставяне на юридическа помощ, на медицинска помощ и друга помощ, целта на която е да защити достоинството и физическата неприкосновеност на лицата. Това е, според нас, пряко добро транспониране на директивата. Конституционният съвет критикува тази разпоредба, посочвайки, че не е в съответствие с конституционният принцип на братството. Това води до две последици. Първо, изисква се в правото ни да се предвиди изключение за оказване на помощ при свободното движение, не само при влизането. Тогава, когато целта е била изключително хуманитарна. Имаме проекто закон, който се подготвя в момента Включили сме този текст в проекта. Предвидено е изменение, за да се отговори на това искане на Конституционния съвет. Новия текст ще дефинира тези изключения и така няма да има наказателно преследване, ако е свързано с предоставяне на юридически съвети, медицински грижи или други ам, помощи, които са изключително от хуманитарен характер. И така се прави тази обща разпоредба, където са включени всички подобни възможности, когато става дума за оказане на помощ изключително с хуманитарна цел. Искам също да прецедирам още нещо. Първо, някои НПО понякога ни обвиняват в това, че не сме изключили въпросите, свързани с нестопанския характер при изключенията, които са предвидени. Това е по оперативни предлижи причини. Когато една полицейска служба започне разследване, много трудно е на този етап да се каже дали а, има или няма а, стопанска цел. И това е свързано и с дефинирането на а, нарушението. и може да се стигне до някои несъответствия с директивата, ако бъдат започнати анкети. Освен това, нещата не са толкова лесни, защото има множество посредници. Някои от а, а, престъпленията са извършени извън Франция и прочее. Целта на директивата е обхваната, но с тези изменения, за които говорих, за тези два члена. Относно влизането, помощта за влизане не е обект на изключения, изрично записани в законодателството ни. Например, ако става дума за изключение за оказване на помощ при пребиваване или при придвижване. Има разлика в третирането от влизането и пребиваването и движението е потвърдено от Конституционния съвет Що се отнася до влизането, нези, които подпомагат, не, не оказват помощ, не спасяват тези мигранти съгласно правото в Франция. Тоест, те подпомагат нелегално влизане. Те просто подпомагат мигрантите да пресекат границите. Например, по границата с Италия, с Испания, с Белгия, ако има мигрант, който е в пограничен район от някои от тези страни и който е в беда, и ако му се окаже помощ, но остане в италианска страна и прочие, тогава няма задействане на тази клауза, защото трябва да има присичане на границата. въпреки това, въпреки че няма изрични а, заложени в законодателството изисквания и в наказателното право, а, санкциите а, трябва да са свързани с а, преднамереност, с прикриване на фактите особено когато става дума да се защити дадено лице. Това е общ принцип, който се прилага за всеки отделен случай по-отделно. Това е положението с закона, който приехме. Мисля, че той съответства на изискванията и препоръките на Европейския парламент. Уравновесени са нормите, що се отнася за помощта при влизане на територията, прибиваването или движението и също третирането на хуманитарните работници. Благодаря. Ще чуем още две кратки изказвания преди да преминем към дискусията. Предстои да чуем записано послание от господин Лижери, който е изпълнителен директор на Frontex. Той, за съжаление, не можа да присъства на нашето изслушване. Ролята му обаче е много важна. Съжаляваме наистина, че точно днес не успя да присъства, но изпратил ни е много кратко послание. В рамките на 5 минути ще чуем неговото изказване. Уважаеми евродепутати, за мен е чест и удоволствие да бъда поканен от комисията Либе да се изкажа в капати... като изпълнителен директор на Frontex, Европейската агенция за гранични брегова охрана. Чрез своите операции по външните граници на Европейския съюз, служителите на Frontex често са първите, които виждат и помагат на жертвите от, на каналджийство и трафик в момента, в който те пристигнат на територията на Съюза. Може би не сте наясно с факта, че Frontex е спомогнал за спасяването на почти 23 000 души до тук само тази година. Всички операции за издирване и спасяване, в които участва Frontex, са под командването и контрола на приемащата държава членка. След слизането на брега, Frontex подпомага процеса на идентифициране, регистрация и скрининг на незаконните мигранти. Съвместно с националните органи за граничен контрол на държавата, където мигрантите пристигат, агенцията препраща мигрантите към съответните власти, за да получат подкрепа от тях. По този начин тези, които искат да, по, да поискат убежище, биват препращани към властите, които отговарят за това. Потенциалните жертви на трафик са препращани към полицейските органи, които пък в последствие в рамките на националната организация и неправителствения сектор могат да получат допълнителна подкрепа. Непредружените малолетни и непълнолетни лица са препращани към органите за закрила на детето, а бременните жени се препращат към здрав... органите на здравопа здравната система за медицински преглед. Международните организации като ВКБОН и а, МОМ участват ангажирано в а, насочването на мигрантите. Това въжи и за организации като Червения кръст и Спасете децата. Фронтекс ангажира в се ангажира с помагането на тези, които пристигат на външните граници на Европейския съюз, не само единствено посредством търсене и спасяване. От 2011 година насам Фронтекс предоставя помощ за изграждане на капацитет на държави членки и трети страни под формата на обучителни курсове за борба с трафика на хора и повишаване на защитата за децата по границите. Ние наистина сме посветили цял проект, за да помогнем на граничните полицаи да могат да установяват малолетни и непълнолетни жертви на каноджиите, които пристигат на територията на Съюза. Агенцията работи непрестанно съвместно с държавите членки, за да гарантира, че Функционирането на външните граници на Европейския съюз е сигурно, безопасно и без, безпрепятствено. Нашата все по-важна роля при борбата с трансграничната престъпност по никакъв начин не подкопава важността, която придаваме на спасяването на живота в морето. Ние, това е наше задължение, което е свързано с прилагането на международното право и ангажиментите на Европейския съюз. За нас няма никакво противоречие между съчувствието, което изпитваме към жертвите от една страна и приносът ни към борбата с престъпността от друга. Frontex има за задача да поддържа сигурността на европейската територия, като защитава външните граници на Съюза и се бори с организираната и сериозна международна престъпност. Агенцията съвместно с партньорите си Европол и Евроюст играе ключова роля в различни сфери, като например борба с трафика на хора, каналджийството на мигранти, документните измами, а също така и незаконния трафик на огнестрелни оръжия, измами с акцизни стоки и престъпления срещу околната среда. Един важен елемент от мандата на Европейската гранична и брегова охрана е събирането и обработката на лични данни, които пък в последствие биват споделяни с Европол и държавите членки за целите на наказателно-процесуалните действия. По този начин нашата агенция подкрепя националните органи при изпълнението на директивата за подпомагане. Уважаеми членове на Европейския парламент, като агенция на Европейския съюз, Фронтекс не участва в политическите дискусии, свързани с преразглеждането на директивата за подпомагането. Транспонирането на директивата, разбира се, е в ръцете на отделните държави членки. Независима, независимите си съдебни системи във всяка една от държавите членки трябва да решат дали в, конкретен, в даден конкретен случай наистина е имало подпомагане. В заключение обаче бих искал да подчертая факта, че всички нас, Frontex, държавите членки, хуманитарните организации и неправителствения сектор, всички ние имаме една обща цел и тя е да предоставим подкрепа на жертвите, когато те пристигнат в Европейския съюз. Общата ни цел също така се състои в това да намалим броят на жертвите в предстоящите месеци и години. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, oh, Съжалявам, видеото тръгна още веднъж. Наистина не харесвам тази практика. Струва ми се доста покровителствена. Хубаво е, че все пак изпълнителният директор направи това изявление сам, а не изпрати някой, който да го свърши. А, може би това пък ще да е по-добрия вариант. Следващия път не си не може би няма да гледаме повече видеоматериали. Но искам да подчертая, че а, господин Легери идва редовно на заседания, на които е поканен. Както всички знаем обаче, той е изключително ангажиран. Работим обаче съвместно по отношение на този въпрос и наистина предлагам повече да се въздържаме от записани послания. Така, все едно. И така. Остават ни в залата само два евродепутата, така че наистина искам да чуем изказването на комисията. Знам, че трябва да ви предоставим 10 минути и че имате представяне. Но искам да посоча, че тук говорим за директивата и за насоките. Искаме насоки. Нека бъдем малко по-гъвкави. Нека да си помислим за това, кога според вас всъщност ще, ще излязат тези насоки. Ако не знаете, разбира се, може би искам твърде много от вас, но поне да ни представите анализ на ситуацията и настоящото и състояние. Сигурен съм, че ще можете да се справите с 10 минути. Но моля ви, нека се концентрираме върху въпроса, защото сигурен съм, че двамата евродепутати, които присъстват тук в момента, ще зададат много въпроси и не искам да ги загубим и тях. В противен случай ще останем само ние, които сме а, тук отпред на трибуната. Така, пет минути, много ви моля, концентрирайте се на, върху въпроса дали и кога всъщност ще имаме насоки. В нашата резолюция искаме такива насоки, защото реалистично не, не бихме могли да очакваме преразглеждане на директивата, поне не скоро. Искаме такива насоки, защото същевременно хората умират, искаме да се намесим. Не можем всички просто да си седим и да не правим нещо. Имаме тук двама доброволци, които участват в борбата на терен, но ние също като представители на парламента трябва да направим нещо, за да подпомогнем тази борба. Обърнахме се към комисията с тази молба, защото това е първата стъпка, която трябва да направим. Знаем, че сте опитен служител на комисията и наистина ще ви помоля да се концентрирате върху този въпрос, без разбира се да искам по никакъв начин да ви притискам и притеснявам. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще премина директно към въпросите, които вие зададохте, защото след тези изключително емоционални изказвания, които чухме по-рано в рамките на дискусията и след на месата в нея от страна на изпълнителният директор на Frontex, а и представителя на Френското вътрешно министерство, наистина приветствам една подобна дискусия. Между другото, е, обикновенно не провеждаме подобен тип дискусии и се радвам, че чуваме и представител на държава членка по тази тема. Е, помолихте ме да бъда много конкретен и да говоря конкретно по темата на СОКИ. Тази тема е свързана с е, вашата резолюция от месец юли тази година. Въпросът за нас от оценката, проведена на директивата, директивата през 2017 година, не е въпрос свързан толкова с времевите рамки, а е по-скоро свързан с относимостта и въздействието. С други думи, дали тези насоки или каквито и да било други правни намеси по отношение на директивата, биха довели до желано положително въздействие. Такъв тип въздействие, каквото всички ние бихме искали да видим. Възоснова на всички анализи, които извършихме ние в рамките на дейностите по оценка на директивата и дейностите, които сме извършили от тогава насам, мога да кажа, че до сега няма промени в заключението от миналата година, а именно, че не очакваме посредством правна намеса или насоки да успеем да гарантираме дългосрочните решения, които всички ние бихме искали да видим, за да се справим с хуманитарната трагедия, пред която всички сме изправени, от която всички се страхуваме. Очевидно все още отсъства системно решение на проблема с миграцията на ниво Европейски съюз. Защо заявявам това обаче? Има два ключови елемента, които са част от заключенията от оценката от миналата година и тези а, заключения са все още в сила. Ед, единият ключов елемент е свързан с това, че дори когато има такива изключения в национални законодателства по отношение на хуманитарната помощ, Обикновено в такива а, държави, в които пряко се участва в търсене и спасяване, има такива изключения и все пак продължаваме да се натъкваме на случаи, за които, от типа, за които говорим в момента. Нито директивата, нито насоки биха могли да окажат въздействие, такова въздействие, каквото искаме да видим, за да предотвратят това. Второ, част от анализа доведе до заключението, че няма достатъчно доказателства, които да ни дадат основание за да знаем в коя посока да поемем. Разбира се, ситуацията от 2017 насам се променя. В резултат тази година дадохме началото на процес, при който поканихме всички заинтересовани страни от гражданското общество, които разполагат с доказателства и които играят роля при възникването на такива ситуации. Приканихме ги да ни предоставят тази информация, тези доказателства, защото, разбира се, е, казусите могат да бъдат много различни. Търсене и спасяване в Средиземноморието е едната крайност. А, а пък е, другата крайност може да бъде доста неприятна и да предполага много различни измерения, включително тук е, така Говоря и за случаите, в които в някои държави членки неправителствения сектор се натъква на не особено на ласкаво отношение. Значи, искаме да документираме доказателствата, информацията, с която разполагаме по най-добрия начин, преди да пристъпим към някакви законодателни промени. Както казах, също така започнахме процеса. Първото ни заседание беше през май месец тази година. Очакваме обратна информация от заинтересованите страни от неправителствения сектор, които участват в предоставянето на хуманитарна помощ. Искаме да създадем платформа, с която, чрез която те да могат да си взаимодействат пряко с правителствата на държавите членки, които а, са от а, така другата страна на масата, така да се каже. Повечето решения наистина се крият или в националното законодателство, или в начинът по който националните съдилища и прокуратури прилагат това законодателство. Взаимодействието между националните органи и неправителствения сектор е от ключово значение в тази връзка. А, ние предлагаме една такава платформа за обмен и се надяваме наистина, че чрез нея ще можем да добием необходимите доказателства отвъд това, с което вече разполагаме. Вече получихме ясна заявка за това, че тези заинтересовани страни биха искали да участват и съответно ще предоставим тази платформа на тяхното е, внимание. Две неща, които не бяха споменати в предходните презентации, са следните. Не трябва да забравяме, че въпреки изключително емоционалните и разтърсващи реални истории, които изслушахме по-рано, истории за човешка трагедия, не трябва да забравяме, че стотици хиляди човешки живота бяха спасени през последните три години в резултат на координираните ни действия. Това е факт и това е реалността. Не трябва да забравяме това. Второто, което искам да а, спомена е, че правните възможности не са чак толкова многобройни и а, мощни, колкото бихме искали да бъдем. Но, когато говорим за издаването на свидетелства за пребиваване в Европейския съюз, техният брой никога не е бил по-голям, колкото в момента. Така че да, безспорно това също е малка стъпка, категорично не е достатъчна, но е стъпка в правилната посока. Вярваме, че ако търсим дългосрочни решения, те ще дойдат от законодателният проект и по-скоро пакет, по който работим през последните 2-3 години. Това е пакет, който допълваме през последните няколко години също така. Вие добре знаете това. За съжаление обаче в момента процеса буксува. Вярваме, че когато постигнем напредък по отношение на тези мерки, ще стигнем до дългосрочните решения чрез които ще решим въпроса и ще отидем отвъд това, което бихме постигнали само единствено с издаване на такива насоки. От наша гледна точка решението ще дойде от окончателното приемане на пакета. Предлагаме нова схема за презаселване, пакет посветен на предоставянето на обежище, различни други структурни механизми. Всичко това са мерки, които са заложени в този пакет. Единствено и само след приемането на този пакет ще можем да разработим желаните решения. Благодаря. Благодаря и аз. Ако може е, да останете на мястото си, за да се включите и в дискусията. Може би звучи наивно, но дали е възможно в, до края на мандата това да се случи. Просто искам да сложа това в някакъв график. Тези два, от вас, които са останали тук, само двама имате доста познание по тази тема, но нека да започнем дискусията. Да започнем дискусията. Барбара Спинели има думата. Благодаря, господин председател. Първото нещо, което искаме да направя, е да благодаря на господин Неслер и на Салам Алдин за тяхната битка, която е и моя битка. И също да благодаря на авторите на изследването за пригодността на директивата. Това, което каза представителя на комисията, не мога да се съглася. Мисля, че е абсолютно необходимо да се преразгледа директивата и да се измени. В крайна сметка, мисля, че просто трябва да кажем, че ни трябва нова директива, защото а, трябва да направим нещо сега. Неправителствените и хуманитарни организации са криминализирани. Трябват ни нов вид действия, защото европейските регламент, регламенти и по-точно директивата за подпомагане са изхождат от това, което е е това, което е списано в 16.3 на ООН за, под, за а, незаконните мигранти. Задължително е да се окаже помощ на такива хора, а в директивата това е просто опция, това е не задължение. Ето защо трябва да направим нещо по въпроса. Другата точка, на която искам да се спра. В, в много държави членки, включително в моята държава членка в Италия, има и ясна политическа стратегия за изнасяне на политиката по обежище. И това изнасяне води до проблемите, с които се сблъскваме днес. Криминализация на всякакви дейности по спасяване и подпомагане, мигранти без документи на европейска територия, виждаме ескалиране в Италия, криминализиране на неправителствени организации, е, за да се освободим от плавателни съдове, е, е, третиране на мигрантите все едно са дошли на приятна разходка. Но ескалацията продължава криминализиране дори на италиански военни плавателни съдове. Мисля, е, имам предвид конкретни случаи. Така че част от италианската държава, ако искаше да провежда хуманитарни операции, щеше да го направи. Е, италианското е, Министерство на отбраната. Това е което ме притеснява. Защото в Италия съществува проекто закон, където всички категории са в е, общия кюб. Терористи, е, мигранти с документи, без документи, трафиканти, всички се смятат за опасни. които могат да изгубят правото на италианско гражданство, ако извършат каквото и да е нарушение. От 1945 година е първият такъв закон и има политическа стратегия за това. Мисля, че просто ни трябва ново законодателство, нов регламент. Много благодаря. Е, Резолюцията, която е от тази година и която съдържа е, насоките от Европейския съюз и холистичния подход, подход към е, миграция, който е 2016 и там просто се казва, че европейските закони трябва да отразяват основните принципи и нищо повече. Точка. Това е доста хубаво написано, но хронологично се размива и, и, и ясно е какво е намерението на основния доклад Просто казвам какво се случва. Така мисля. Това не е въпрос, това е просто мнение, изразяване на мнение. Мари Кристин, имате думата да кажете каквото искате и след това ще дам думата на други. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на четиримата гости за това, че изясниха резолюцията на Европейския парламент, че потвърдиха това, което ни притеснява, това, което очакваме по отношение на транспонирането на директивата за подпомагането. Не трябва да се смесва хуманитарната помощ, солидарността с трафика на хора – Липсата на средства, най-вече спасява, при спасяването в море след Маро Ностром, което доведе до ситуацията, която наблюдаваме сега в Средиземноморието. Да, има спасяване в морето, трябва да го признаем от е, както се промениха нещата в е, е, Италия. Имаше хора, които се спасява се в морето. Има също спасени лица не само от неправителствени организации, но и от съответните органи. Но къде отиват тези хора? Защо толкова много се бие тревога. Трябваше да се преговаря наскоро дни наред, за да се достигне до решение между четири държави да се приемат 180 мигранти и дори това се отнася и за Франция въпреки че не сме на първа линия, но все пак сме близо. Например, Испания отвори своята граница, докато Франция не го направи. Много по-лесно щеше да е да стигне този кораб до Корсика, отколкото до Барселона. Така че не можем да кажем, че Франция не е засегната. Беше поискано да се затворят границите. Нека да сме наясно не заради миграцията, а заради борбата срещу тероризма. Няма миграционни потоци между Италия и Франция. Има отказ от страна на Франция да прилага международното право, европейското право и вече са издадени множество присъди за това, че не се спазва това право. Може да говорите каквото си искате, но нека да прецизираме какво е ситуацията, как се прилага правото. Има разминавания. Имам някои съмнения. Имаме тук представител на френската държава, който говори за транспонирането на Конституционния съвет. Аз имам обаче някои съмнения относно транспонирането е, и конституционния признос, е, признак за братство, така както е признато в Конституцията ни. Не разбирам, както вече казват много НПО на френското правителство, относно пряката и косвена помощ. Каква е връзката вие трябва да имате предвид, че не става дума за едно и също нещо. Вие казахте, имам предвид френските власти и френското правителство, добавихте нещо, което не е в решението на Конституционния съвет, а именно строго хуманитарен Говори се за всички хуманитарни цели, докато във френското законодателство пише строго хуманитарни. Също за пряко или косвено управление има различни тълкования. Аз вярвам на това, което казва Конституционния съвет, но някои юрисдикции във Франция казват, че има косвена помощ, защото тези, които са оказвали помощ, са имали интерес. Те са обявени по принцип за виновни, защото оказват помощ на лица, които се нуждаят от хуманитарна помощ. Трябва това да се прецизира. Ние оставаме доста възможности за свободно интерпретиране на въпроса, свързан с хуманитарните цели. Бях малко изненадана от казаното от представители на комисията, именно парламента между, а, а, паралел, който се прави между спасение човешки живот, каквото ка ни притеснява, тук е, че нараства броя на жертвите при всяко следващо пресичане на морето, защото липсват легални пътища. И липсват такива пътища в съответствие с националността. Вие говорихте колко много а, разрешения за пребиваване са предоставени, че има рекорд това отношение във Франция, но вижте от кои а, държави идват а, а, тези хора. Ние трябва, въпреки това, да отворим легални пътища. Не можем да правим връзката между ситуацията в Средиземноморието и броя на разрешителните за пребиваване. Не знае откъде е и идват тези хора от Польша, от Украина. Те не са в същото положение като тези, които се намират в Средиземноморието. И Ана Гомес. В моята страна, Португалия, има гласове, които призовават португалското правителство – да прехвърлят нашия флаг към Аквариус, да го вземат от Аквариус и от други кораби, които помагат да спасяват човешки животи. По този начин те не помагат за нашето достоинство и за нашата чест и според мен те не разбират, че не си струва. Да се, не бива да се работи по този начин. Действително, насоките няма да добавят много, защото нашите а, държави членки са изпълнили своите а, задължения към човешките права, а, както в договорите, така и чрез международните инструменти. И съм отвратена, че някои правителства дори такива, които не са ръководени от фашисти и екстремисти, всъщност приемат такава риторика на фашисти като Орбани, които спасяват които криминализират хора, които спасяват животи. Действително тези правителства, без да отварят законния път за управление на миграцията. По този начин подхранват мрежите а, от, и бизнеса, които стимулират каналджиите и трафикантите. Това не е хуманитарен капан, това е бизнес капан. И при, с неорганизирането на безопасно преминаване на хората, те позволяват трафикантите да са менеджери на потока от хората. Както каза председателя а, е, на, а, е, а, е, за бежанците на ООН, аз съм съгласна с него и искам да кажа, че съм отвратена, че има хора в европейските институции, в Европейския съюз, в европейските държави членки не приемат това сериозно. Гос... Моля, господин Юнкер, госпожа Могерини, господин Аврамополос и всички други комисари да изкажете ясно каква е вашето, какво е вашето хуманитарно и човешко задължение. Това е да спасявате животи и да организирате потока на мигранти, е, за да не се а, е, засилва мафията от трафиканти. И освен това, трябва да им се обърне внимание на това, защото те не обръщат внимание на богатите чужденци, които плащат така наречените златни визи и които помагат за организацията на незаконния трафик. Извинявайте, нека да се върнем към другите оратори. Четвъртък след обед е въпрос към господин е, Константин Неслер и Саламан Аладин. Може би, ако съвсем бързо, ако желаете да отговорите на въпросите и въпроса от е, Барбара Спинели. Има двама членове. Докато направите това, нашите членове, сигурна съм, сигурен съм, ще искат да чуят как законодателите се справят с тази задача. Знаете какво се случва. Например, госпожа Спинели спомена какво е положението в Италия – и в Европа ние сме много прозрачни в това отношение, но каква е гледната точка на неправителствения сектор? Как вие ще коментирате нещата и ситуацията, когато се опитвате да помагате срещу вашите колеги? Как е- вие виждате близкото бъдеще? други хуманитарни организации, асоциации, които искат да помагат, какво ще им кажете? Просто ако може да ни е, дадете някои штрихи накрая в заключение. И това е сериозно предложение, което се представя, искам да кажа на колегите от комисията – че ние подкрепяме това предложение. Може би няколко финални думи за няколко минути е, всеки от вас и трябва да приключим в 5 и 30, защото също тогава приключва превода. Нека да започнем с доктор Неслер и след това ще чуем и останалите. Краен финален коментар. Благодаря ви. И много благодаря по въпроса как виждаме политическия дебат от позицията на неправителствения сектор, доста сме фрустрирани, защото когато започнахме нашата работа, искахме е, хората да бъдат информирани, да се създаде информирано за това, което правим и бяхме положително настроени и вярвахме, че като вършим нашата работа, е, нещата ще се подобряват. И Европейския съюз и бреговата охрана ще се намесят и ще започнат активно да спасяват хората, които умират по море и също ще работят за изграждане на безопасен преход към Европа за да не бъдат принудени хората да поемат по този опасен път и да стават жертва на трафик. И, в годините обаче в нас а, се натрупа а, разочарование колкото по-големи и мощни кораби се присъединяват, толкова повече е, виждаме, че отстъпва организираната европейска структура и е много трудно да видим бъдещето, че да, спреклю... Е, да бъдем като австралийския модел, където няма законен начин, има строга е, политика е, за преминаване на границата и за влизане в Европа. Но ние сме на терен, виждаме какво се случва там с хората, обсъщаме с тях. И в последната година и малко повече виждаме хора, които са. А, ние ги виждаме като хора, но някои ги виждат като животни, които искат да завладеят Европа. Общественият дебат и законодателната рамка, преследването, това ни притеснява. Много ви благодаря. various uh, много благодаря. Благодаря за цялата хуманитарна помощ, която осигурявате на хората на терен, хората, които се нуждаят от нея. Благодаря още веднъж за всичко, което правите. Надявам се, че наистина няма да прибегнем към австралийския модел. Точно затова исках да разбера как вие го усещате там на място. Сега, намерението не беше да съберем на едно място представители на дър... различни институции и държави членки, така че те да се нападат помежду си. Не, по-скоро искаме да видим проблема през различни призми. Господин Текрюн, може би искате да отговорите и да направите своите окончателни коментари. Um... Благодаря, господин председател. Ще го отговоря на въпросите малко по-общо, как е, виждаме нещата за по-нататък. Очевидно е, че когато става дума за трафиканти, които е, използват е, непригодни лодки, които не могат да съберат толкова много хора. Естествено, че се паднат в беда и а, за това трябва да се притичат на помощ НПО. Това не може а, да продължава. Ние виждаме, а, че НПО извършват много важна спасителна а, работа, но трябва да се действа а, предварително. Т.е. екс-анте превентивно с страните от Африка, с страните от Южния бряг на Средиземноморието, с Сомалия и други. Има доста инициативи, които целят да се сложи край на тези потоци, които преминават през Средиземно море. Това е всъщност по-важното. Относно въпроса, който ни занимава днес след обед, а именно начинът по който се предвиждат санкции за помагачество при незаконно влизане. Анализа на господин Тодораче мога да кажа, да, може да се подобри малко формулировката. Не познавам наказателния кодекс на други страни, но в Франция има някои подобрения. А, проблемът е, е как се прилагат законите. За, а, директивата а, за сега е достатъчна. Разбира се, може да се усъвършенства, но трябва да се стремим преди всичко да се прилага хомогенно от съдилищата това, което е предвидено в нея. Не зная дали разполагам с още една минута, за да отговоря на въпроса на госпожа Вержия. Не искам обаче това да се превръща в диалог между французи. Е, разполагаме само с още няколко минути. Само една последна бележка от ваша страна в отговора. Относно позицията на Франция за лодките в е, Средиземноморието. Тук е, трябва да въжи международното морско право. Приемането им в Първото, сигурно пристанище е принципа, който трябва да се прилага. Въпросът е да има солидарност между държавите членки. Това, което стана с тези 180 души е куриозен случай. Имаше споразумение между четири държави. Трябва да се върви към по-добра организация на солидарността. Много благодаря. Благодаря ви за участието. Господин Тодораче, заключителни думи от вас, моля. На къде вървим от тук нататък според вас? Благодаря. Ще се позова на това, което председателят на комисията господин Юнкер каза в отговор на някои от повдигнатите въпроси. Самият той заяви, че не вярва в това да търсим решение за спасяването на 50 човека днес и на още 50 човека утре. Няма да решим въпросите, свързани с управлението на миграцията на територията на Европейския съюз по този начин. Имаме нужда от структурирани решения, основани на солидарността. Това беше посочено и от господин Люкрон. Решенията обаче до голяма степен излизат извън това просто да даде много точно определение на това какво представлява канадийството или какво представлява трафика на хора. В първото представяне говорихме и за това как се определя понятието хуманитарна помощ. Юриспруденцията на съдилищата обаче и хармонизирането й са въпроси, които се решават на национално ниво. Идеята тук е да се попречи на представители на гражданското общество да се окажат в такива ситуации. Решенията, които според нас би следвало да приложим, се намират в този пакет, за който говорих по-рано. Наистина се надявам, че с, с законодателите ще намерят необходимото време и сили, за да приемат този пакет. Благодаря, господин Тодорачи. Сега преминаваме към господин Алдин. На него също лично искам да благодаря за всичката работа, която върши. Ще го помоля също така да бъде кратък. Не е никак лесно, разбира се, давам си ясна сметка. Ще ви помоля за окончателния ви коментар. Искам лудостта по инкриминиране на хуманитарна помощ да престане. Момичетата, за които говорих по-рано, почти, месец, почти година и 10 месеца са в затвора. Някои политици са решили, че затваряйки ги в затвора, това ще попречи на притока на мигранти към Гърция. Аз знам колко е трудно да бъдеш обвинен в нещо толкова, толкова чудовищно, което потенциално би могло да доведе до до животна присъда. Наистина искам всички да предприемат действия, така че да се гарантира, че тези хора, които в момента са в затвора по подобни обвинения, ще бъдат освободени незабавно. Благодаря. Председателят и аз благодаря. Още веднъж искам да изкажа огромната си огромното си уважение към работата, която вършите, както и вие и вашите колеги. Ще дам думата за последно на двамата участници в дискусията, които зададоха контекста. Можете ли да кажете няколко думи за непосредственото бъдеще? Ще ви помоля за много бързи бележки. Наистина ще бъда бърза. Искам да подчертая, че тук не говорим само за района на Средиземноморието в рамките на дискусията оставаме с такава, такова впечатление. Не, тук говорим и за ситуацията по, в пограничните райони в Европейския съюз. Ситуацията наистина става изключително враждебна за незаконните мигранти във всички държави членки. Ние всички обръщаме внимание на това, което се случва в Средиземноморието, но не трябва да забравяме, че подобни ситуации се развиват и на други места, не само там. Вторият въпрос е свързан с ефективността. Бюджета за 2000 периода 2021-2027 за контрол на границите в Европейския съюз ще бъде увеличен три пъти в сравнение с предходния период 34.9 милиарда паунда. Интересуваме каква част от тези средства ще отидат за подкрепа на колегите, които седят от другата страна на масата. Интересуваме каква част от средствата ще се разходват за предотвратяване на трансграничната организирана престъпност в тази посока. За да можем да се преборим с организираната престъпност ефективно, ще трябва да отделим сериозни средства. По-малко би ни струвало, ако просто подадем ръка на хората, които са тук. 7, повече от 70 човека загинаха в Австрия в един камион. Загинаха затворени там. Три държави членки са пропуснали този камион. Шофьорите също така са прихванати от три различни държави членки. Ние сме се срещали с хората, които са чували мигрантите да, да викат. Не можем да дишаме, няма въздух. И все пак Смъртта на тези си повече от 70 човека беше допусната заради отсъствието на сътрудничество. Наистина, въпросът е как ще използваме тези средства, така че най-ефективно и ефикасно да се преборим с организирана престъпност и да спасим човешкия живот. Моля ви, обърнете внимание на нашето проучване. То ще бъде публикувано през месец октомври. Надявам се, че ще се здобиете и с книжката, в която ще намерите по-подробна информация за свършеното от нас. Ще... Колегата ми. Според нас трафикът на мигранти и каналджиството с мигранти всъщност е нов, ново, новото явление, подобно на тероризма в а, наше време. Много често през това явление обаче се преследват политически цели. Виждаме, че съдебните дела стават все по-политически окрасени. Начинът по който се отразяват тези дела в медиите също. крайна сметка при съдебните процеси независими съдии трябва да решават възоснова на законодателството. Само, че ситуацията по отношение на върховенството на закона в много държави прави крачки назад, а не напред. Искам да напомня за ситуацията в Унгария и в други държави. Всичкото това води до много по-големия въпрос за това каква е ситуацията с върховенството на закона. Къде се къде в дневния ред на политиците се намира въпроса с мигрантите? В момента този въпрос е приоритетен за политиците. Само, че трябва да, непрекъснато да търсим решения. Трябва да видим какви решения се предлагат и дали тези решения, които се предлагат, наистина отговарят на правата на човека и спазването им. Защото постигането на баланс между опазването на границите и управлението на границите и спазването на човешките права се постига много трудно. И въпреки това този баланс е заложен в кодекса за управление на шенгенските граници, а и в много други документи. Радваме се, че участваме в тази дискусия. Имаше по-рано и дискусии инициирани от комисията, защото и комисията е сериозно разтревожена от случващото се. По отношение на операциите на Frontex, към момента операцията Темис, която първоначално се казваше Посейдон, в рамките на тази операция няма автоматично заложеното право спасените мигранти да бъдат стоварени на бреговете на Италия. Тоест, тук вече се връщаме обратно към ситуация, в която имаме повече несигурност и се усеща а, така взаимодействието на територията на Европейския съюз все по-малко и по-малко гражданското общество, което се опитва да помага в момента, бива заклеймявано и непрекъснато се захранва тази иллюзия с различни фалшиви факти. Независимо дали говорим за раздаване на храна на Северната гара в Брюксел или в Средиземноморието, ако някой се опита да попречи на това, това е нарушаване на човешките права. Също така се погазват други основни принципи, като например презум... презумцията за невинност. Този вид престъпления са с чудовищен размер. Средствата, които се придобиват в резултат на трафикантство и каналджийство са огромни. тъй като от подобен тип дейност печалбата е огромна, рано или късно професионалистите, полицаите, въобще разследващите органи ще успеят да се натъкнат на следите на тези, които всъщност извличат печалба от каналджийството. Към момента прахосваме обществени средства, като не се справяме с този проблем, но, се, но вярвам, че рано или късно това ще стане. А по отношение на третите държави, наистина за нас сериозен повод за притеснение е а, така трагични, трагикомични случки от реалността. Юген Дретен бива разследван за контрабанда, за каналджийство на мигранти в ситуация, в която Той спасява мигранти. А политик всъщност при разпространяването на видеокадри, в които мигрантите са представени по един много унизителен начин, не бива по никакъв начин подложен на преследване. Същевременно едни от най- популярните сред средите на службите, включително службата на ООН по наркотиците и престъпността, трафиканти си седят небезпокоявано в Либия и никой нищо не прави, за да прекрати дейността им. Благодаря, казва председателя. Мисля, че всичко, което казвате вие, доказва още веднъж колко емоционално и с какъв хъс подхождат изследователите към своята работа. Да, имаме проблем в Средиземноморието, но по никакъв начин загърването на правата на човека и върховенството на закона не би подпомогнало да решим този проблем. От 2016 година насам се случват много неща. И наистина се надявам, че няма да се окажем в ситуация, в която ще изоставим предоставянето на каквато и да била подкрепа и ще оставим всичко в ръцете на само единствено на неправителствения сектор. Трябва да подходим честно и откровенно. Ние, институциите, не можем да страним от този процес. Ние също играем своята роля в него. И парламента и настоящата комисия играе своята роля. Няма как обаче да изиграем своята роля по най-точния начин, освен ако не си взаимодействаме с представителите, които са събрани тук около тази маса. Ето за това искахме да организираме изслушване, свързано с прилагането на директивата. То е свързано с нашата резолюция. Наистина очакваме вашето проучване, което ще излезе през месец октомври. Ще продължим и взаимодействието с комисията, за да продължим разговора по темата насоки. Може би ще има някакъв политически пробив. Знаем, че Действия се предприемат и на ниво държави членки. Трудно се решава един такъв изключително сложен въпрос. Искам да благодаря и на тримата евродепутати, които присъстват в залата. В противен случай, без вашето присъствие нямаше как да организираме това изслушване. Искам да уверя обаче присъстващите е, и седящи от тази страна на масата участници в изслушването, че изслушването се предава по интернет и много хора го слушат. Майка ми включително седи вкъщи, тя много се така, интересува този въпрос. Още веднъж искам да подчертая, че голям брой хора следят нашето изслушване в много държави членки. Искам да благодаря отново на секретарията за това, че успя да вмести това е изключително важно изслужване в рамките на изключително натоварената програма, както на комисията, така и моята лична. Отново искам да благодаря на всички вас за това, че успяхме да организираме това изслушване. Трябва да продължим да поддържаме политическия натиск. Ясно ми е колко противоречиво е това, но наистина трябва да продължим да действаме. Още веднъж благодарности към ораторите за това, че любезно се присъединиха към нас. Наясно сме с тежката задача, с която сте се заели. Пожелаваме ви успех и наистина ще ви помоля да продължим да поддържаме контакт помежду си. Още веднъж благодаря. Благодаря на всички и закривам изслушването.